Dear colleagues, welcome. Уважаеми колеги, добре дошли. Добре дошли отново на работните си места. Нека ви пожелаем честита нова година след приятната вакансия. Готови сме да започнем работа. В този случай заседава членове на Комисията по економически въпроси и Комисията по бюджети. Знаете, че ще разгледаме доклада за ЕФСИ и втория му вариант. Принципно ни предстои важна законодателна работа – трябва да направим своята оценка. Ще се работи паралелно с докладчиците. Много е важно това, което ще направим за бъдещето на европейската економика, тъй като бихме искали плана ни за инвестиции да се реализира и удължаването на прилагането на стратегическите инвестиции, фонда за стратегически инвестиции, да подобри възможностите за привличане на инвестиции с високо качество в Европа. Сега ще дам думата на съпредседателя. Заповядайте. Благодаря, господин Гуалтери. Едва ли има какво да добавя може би от техническа гледна точка е необходимо да одобрим дневния ред. Що се отнася до съобщенията на председателя на Комисията по бюджети, трябва да отбележа, че от ноември не сме имали заседания, но междувременно изготвихме три оценки по използването на гаранцията и функционирането на FC. Имахме и независимата оценка на Ernst Янг, разгледахме и работата на Европейската инвестиционна банка. На 6 септември съветът прие своята позиция, междувременно беше изготвено альтернативното предложение – това накратко. Предполагам, че вече можем да започнем с работата по същество. Господин Булман или господин Фернандес могат да изложат това, което имат. Солдалос, комплиментала за това. Благодаря ви. Аз също искам да кажа на всички добре дошли, да ви честите и новата година. Надявам се това да бъде добра година и за Европейския парламент и институциите за целия Европейски съюз, за тези 500 милиона граждани, които имат нужда от нас. Принципно Европейския фонд за стратегически инвестиции се оказа успешен. Това не означава, разбира се, че няма какво да се подобри ние бихме могли да приложим един по-прецизиран подход. Да разгледаме начина на работа на този фонд и възможностите за подобрение в бъдеще. Първоначалната цел беше да се мобилизира 350 милиарда евро, включително и възможностите за маките и средни предприятия или МСП. Всъщност трябва да кажа, че по отношение на МСП изпълнението надмина нашите очаквания. 388 000 дружества в целия Европейски съюз получиха подкрепа. Бройката непрекъснато се увеличава във всички 28 държави членки само преди месец фондът се изпълняваше в 27 държави, но вече и е във всички 28. Останалата част от фонда, която не се прилага спрямо МСП, се реализира по-бавно, но така или иначе и тук има умножителен ефект. Въпросът е как можем да увеличим сумата от 350 на 500 милиарда. Ясно е, че ще трябва да мине известно време, преди да видим как фонда допринася за разкриването на работни места. Това е друга цел на нашия план. Европейският съюз все още има нужда от повече инвестиции – трябва да се попълнят дубките, причинени от лошото функциониране на пазара. Освен това, трябва да помислим за определението на допълняемост. Съгласно регламента ние имаме такова определение. Но въпросът е дали това определение се разбира правилно. Европейската инвестиционна банка също трябва да се води най-вече от духа на регламента. Би трябвало много внимателно да прилага определението за допълняемост. Ето това е една от целите, за които трябва да внимаваме. Нещо много важно за Европейския парламент от самото начало. За нас е важен и географския баланс. Разбира се, този фонд няма за цел да замени кохезионната политика, това се разбира от само себе си. Той помага да се работи там, където пазарът не успява. Освен това, при сближаването имаме и критериите за допустимост. Ето защо доброто географско разпределение, както и доброто секторно разпределение са особено важни. Държавите членки и регионите обаче би трябвало да поемат инициативата, да се възползват от възможностите на ЕФСИ. Според мен приложението за инвеститорски консултации би могло да работи по-добре. Принципно, тук се търси взаимодействието с местните и регионални власти. Европейската инвестиционна банка до сега е предоставила 16 000 евро. Това е един доста малък заем, но разбира се, ние трябва да мислим и за платформи, които да обединяват различни държави и членки, например да се поставят важни цели като Европейския енергиен съюз и чрез платформите да се обединяват и по-малки проекти. Така бихме могли да задаваме цялостни цели за целия Европейски съюз. Много работа ни предстои. Наистина има подобрения, те могат да бъдат направени и можем да направим своите заключения за прилагането на фонда. Така или иначе, инициативата е много положителна. Тя наистина има за цел увеличаване на инвестициите и работните места. Благодаря съдокладчика Одобулман. Благодаря, господин председател. Благодаря на Жозе Мануел за встъпителните думи. Нека и аз от своя страна пожелая на всички ви честита нова година. Пожелавам ви много нови сили, нова енергия, повече кораж в началото на тази година. Как можем по-добре да започнем годината? Мисля, че едно разискване за бъдещето на инвестициите в Европейския съюз е най-доброто възможно начало на тази година. Според мен, приятият законодателен акт за този стратегически инвестиционен документ е добър, но не е съвършен. Както заяви Жозе Мануел, не сме удовлетворени от всички аспекти по изпълнението на стратегията. Има необходимост от усъвършенстване, например по отношение на подбора на проектите, по отношение на допълняемостта. Не е голям броят на проектите, които не биха били финансирани, ако го нямаше финансирането по ЕФСИ. Трябва да си зададем въпроса дали наистина сме откликнали на необходимостта от стратегически инвестиции. Отговорът е не. Адекватно ли е бил приложен наборът от показатели? за фокусиране на инвестициите? Отговорът и на този въпрос е не. Създадени ли са и достатъчно платформи за инвестиционни проекти, така че да се реализират проекти в регионите, най-вече в полза на малките и средни предприятия, в полза на по-дребномащабните и средномащабните проекти. Според мен в тази област е предприето прекалено малко, ако изобщо е било предприето нещо. Възниква и въпросът за организационната структура на ЕФСИ, трябва да се замислим по този въпрос. Нерядко оставам с впечатлението, че основният организатор на проекти, а именно Европейската инвестиционна банка, в голяма степен продължава да работи по-старому, възприема традиционния подход, ориентиран към критерии за успешност на проектите, вместо да заложи на новия дух – на проектите, замислен от Комисията, парламента и държавите членки. Европейската комисия излезе със своето предложение за FC 2.0. В него се съдържат много положителни елементи, като, например, работата с данните от набора от показатели. Те следва да станат публично достояние. Предвижда се освен това и по-голям дял на инвестициите за целите на устойчивото развитие. Има и няколко по-проблематични моменти в това ново предложение. Така, например, не се предвижда допълнително свежо финансиране. Но как могат да бъдат постигнат как могат да бъдат постигнати амбициозните цели без по-голям обем на финансирането? Вероятно е да се прилагат само трикове за повишаване на обема на инвестициите, без да се повиши ефективността. Трябва да сме бдителни в това отношение. Парламентът с мнозинство се обявява за удължаване на срока на действие на ЕФСИ. Заставаме за целите заложени в този фонд, но не можем и да не предложим някои корекции по някои моменти, с които според нас все още има проблеми. Ще подходим тук по същия начин, както подходихме и към първия законодателен акт за ЕФСИ. Ще работим на две нива. Първо, доклада за оценка. Първо трябва да работим по този доклад, за да установим къде сме постигнали успехи и къде следва да се решат някои проблеми. След това ще, на второ ниво ще работим по предложението FC 2.0. Отчасти ще работим паралелно на тези две нива. Ще се опитаме до средата на май да приключим обсъжданията в резорните комисии, за да може след това да приключи законодателният процес. Надяваме се той да приключи още в рамките на Малтийското председателство преди лятната вакансия. Това е в общи линии графикът ни. Ще ви предоставим колкото се може по-скоро актуална информация. Предстои, например, изслушване с участието на експерти, посветено на оценката на FC1. Във връзка с това изслушване има все още някои технически проблеми. Знаете какви са бюрократичните процедури тук в парламента. През едните дни ще решим този проблем в момента, в който намерим техническо решение за насрочването на дата. За това изслушване ще ви уведомим. По FC1 имаше един момент, който обсъждахме постоянно. Имаше много широка подкрепа отвъд между партийните граници. Колегите проявиха много голяма ангажираност, независимо от политическите си пристрастия. Надявам се да продължим в същия дух и по FC2 целта си заслужава. Предварително ви благодаря за подкрепата. Благодаря на двамата съдокладчици. Тук са и колегите в е, сянка от е, две, докладчици в сянка от двете комисии, госпожа Пълнова и е, господин Перес. Добър ден на всички! Честита нова година! Аз сега ще говоря от името на колегата днес след обед, който в момента трябва да присъства в Виена. Изказвам се от негово име. Първо, Обмяната на мнение на първия етап е много удачна за това да видим какво е постигнато по Фонда за стратегически инвестиции, но също и да обърнем поглед напред за това, което предстои в бъдещите години. Регламента за ЕФСИ е в е, основата на плана за инвестиции и политиката на комисиите. Той е, влезе в сила вече две години е, и се изпълнява вече две години, допринася за създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност. Всичко това е много добре, много положително. Ако мога малко да допълня цифрите, които колегите вече цитираха, потенциала от 164 милиарда евро са мобилизирани, което означава, че 52% от целевите средства за публични и е, частни средства са били е, отделени в полза на над 300 малки и средни предприятия. Е, Вижда се, че има нужда от нови инвестиции навсякъде в страните членки. Очевидно вървим в правилната посока, но има още много какво да се направи. Всичките три оценки, които бяха изготвени, тук бяха споменати някои от тях от Комисията, от Европейската инвестиционна банка и независимата оценка на въздействието от Анасти Янг, очертаха някои недостатъци при приложението на ЕФСИ, които трябва да бъдат решени. Комисията представи през 2016 година септември е, плана за продължаване на е, съответните фонда за съответни инвестиции. Ние приветстваме това, но остават някои въпроси, които трябва да бъдат да получат своят отговор. В тях се включват предизвикателства, като примерно ясно очертаване на условията за проектите, проблема с недостатъчно оптималните инвестиции, високите рискове и също с възможността за набиране на капитал за инвестиции в реалната економика недостатъчното изпълнение и сътрудничеството с националните банки. Колегата от Маркарас искаше също ясно да очертаем, особено за хората, които слушат по интернет, че инвестициите не са бягане на късо разстояние, а по-скоро маратон. Затова е необходимо да има устойчиви дългосрочни инвестиции и проекти за инфраструктура, и иновативни проекти, примерно за дигиталното ни бъдеще и за възобновяема енергетика. Смятам, че успешно ще решим тези въпроси и много друго в близкото бъдеще и от името на Отмар искам да благодаря на другите двама докладчици в Сянка. Искам да се възползвам от възможността да дам и своите лични бележки, защото аз Бях докладчик в Сянка в Имко по едно становище. И за това съвсем накратко. Искам да подчертая, че ЕФСИ не е панацея за всички проблеми в инвестицията ни, но е един отличен инструмент, който работи добре и който дава отлични резултати. И нещо ключово в нашето становище от ИМКО и бих оценила високо, ако съответните докладчици възприемат нашите идеи. Ние открихме, че само 10% от инвестициите в цифровия сектор от Фонда за стратегически инвестиции биха донесли много впечатлителни резултати. Председателят дава сигнал за прекъсване. И подобни инвестиции могат да дадат добавена стойност в едни по-рискови проекти, където е по-трудно да се намерят инвестиции, които отиват в по-традиционни направления, а не в цифровия единен пазар. Благодаря, че ми разрешихте да се изкажа. Председателят. От комисията по бюджет има ли някой, който иска да се изкаже? Не. Добре. От името на ЕКР Сандра Лунес. А, извинете, колега, аз не, не, не, ви, не видях, че искате думата. Господин Манка има думата. Фонда за стратегически инвестиция си има за цел да покрива и проекти с рискови инвестиции. Това каза и докладчикът. Е, става дума за допълващи инвестиции, които никога няма да бъдат получени, ако не съществуваше този фонд. Този фонд се запълва от европейския бюджет, но е, той отнема средства, примерно от Хоризонт 2020 и е инструмента за свързване на Европа. И по този начин не се осигуряват пари за проекти по тези програми. За това е, искам да кажа, че ако ще използваме средствата от е, ЕФСИ, примерно за изолиране на сгради, както се прави в е, Франция, не мисля, че това е добра политика. Мисля, че трябва да има много ясни е, разпоредби и правила за използване на средства, аз съм за подобряване на енергийната ефективност, но трябва да се търси допълняемост на проектите. Понякога ние излизаме с много добри проекти, както е този във Франция, но парите за тях се отнемат от други програми сам, сам по себе си проектът е отличен, но той можеше да бъде финансиран и с национални средства. Приветствам това, че фонда навлиза в своя втори етап и сега се обръща повече внимание на регионите и на малките и средни предприятия, както и на други пренебрегнати до тук области. Но трябва да внимаваме да не крадем пари от програмите за иновации, от е, проекти по други е, пера. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Лунс. Благодаря. Най-добри е, пожелания на всички за една отлична 2017 година. За първата фаза на FC е, бяхме единодушни, че е добре да се, намира, да се добавят инвестиции но подчертахме, че това не е магическата пръчица за решаване на проблемите в Европа. Инвестиционната ние климат се подобрява бавно, но все пак Европа е все още скъпо и сложно място за извършване на бизнес. Затова, ако искаме дългосрочни перспективи за инвестиции, трябва да направим и повече. Да премахнем бюрократизма, да направим, премахнем бюрократичните пречки, страните членки да изпълнят съответните необходими е, реформи. Според мен това е от е, критично е, значение, защото Европейския съюз не е най-доброто място за инвестиции, включително и в банковия сектор. При, е, в момента в обмяната на мнение искам да се огранича до няколко теми. Има определено положителни сигнали за изпълнението на ЕФСИ по време на първия период, но все още не е толкова лесно да разберем какви точно са успехите. Упоменати са някои примери и в комисията и докладата на Европейската инвестиционна банка, а и в доклада на Сметната палата. Там се говореше, че много бързо се разрастват плановете за инвестиции, без да, да се обосновава необходимостта от допълнителни такива. Нека да внимаваме в това отношение. После допълняемостта. Трябва да се извършва анализ, трябва да се прави оценка, трябва да сме сигурни, че те са направени, когато се иска повече, особено ако се преместват средства от Хоризонт 2020 и други програми. Не знам всъщност тези програми страдат ли от това, нямам още данни допълняемостта. Надявам се, че комисията ще си изпълни е, целите, но в край на краищата успеха трябва да се измерва само с крайните резултати. Проектите трябва да се оценяват като устойчиви е, и да е ясно, че те без ЕФСИ не биха могли да бъдат изпълнени. Много по-конкретно трябва да се разпишат условията за допълняемост в отделните страни членки. Също по същество мисля, че може би ще е по-добре да има повече делегиране на правомощията от Европейската инвестиционна банка към националните финансови е, институции и банки, които пък е, да работят повече за малките проекти. Това са въпроси, които все още не сме обсъдили. Благодаря. Господин Комо от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Нека и аз пожелая на всички нас честита нова година. Нека през тази година постигнем повече успехи, отколкото през миналата. При всички положения е много добре, че в Европейския съюз обмисляме възможностите за насърчаване на инвестициите на економиката и на конкурентоспособността. Мисля, че когато обсъждаме подобни въпроси, трябва да започнем от начало. Какво означава това? Трябва да си зададем въпроса дали от економическа, от историческа гледна точка има доказателства за това, че преките държавни инвестиции или подобно за обиколно финансиране като това по ЕФСИ в дългосрочен план насърчават конкурентоспособността вероятно подобни действия, подобни инвестиции по-скоро са в ущърп на конкурентоспособността. Това е моето лично мнение. Някои колеги заявиха, че са дълбоко убедени в успешността на ЕФСИ до момента. Според мен обаче до момента няма реални доказателства за успешността на този фонд. Трябва да правим разлика между частния и държавния сектор. Ако искаме да насърчим публичните инвестиции в държавите членки, то това се свежда единствено и само до насърчаване на държавите членки да инвестират, натрупвайки дългове. Това би било възможно и без да се учредява фонд като ЕФСИ. А що се отнася до частните инвестиции, то не смятам, че съществува орган, колкото и добре да е организиран той, който да е в състояние да отчете всички необходими фактори, за да прецени кои проекти са с допълващ характер, кои водят до възвръщаемост в дългосрочен план. Трябва да подходим изключително критично към всички тези въпроси. Мисля, че ако подложим на подробен анализ вече реализираните проекти, ще установим някои доста лоши неща. Благодаря, благодаря ви, че се ограничихте в рамките на две минути. Моля всички докладчици в сянка да си спазват времето за изказване. В противен случай ще останем тук доста след 6 часа. Господин Рамоса от Алде, член на ЕКОН, не е тук. Някой от Алде ще го заместили. Като докладчик сянка от ЕКОН, не. Докладчикът сянка от Алде в ЕКОН, господин Торвалц само за две минути. And, uh, to, Благодаря, господин председател. Честита нова година на всички. По време на коледната вакансия прочетох биографията на Жан Моне, както и неговите мемуари. Позанимах се с история. Един от най-интересните моменти от биографията на Жан Моне е, че след световните войни той се стремял към това държавите членки да инвестират около 27% от националния си доход, за да дадат нов тласък на развитието си. Мисля, че в момента сме доста под тази стойност. Господата Фернандеш и Булман, според мен, свършиха отлична работа. Какво трябва да направим сега? Трябва да гарантираме допълняемост от техническа гледна точка. Ако само финансираме малките и средни предприятия с добри намерения, то те могат да стигнат до задънена улица. Няма да имат технологическа преднина. Мисля, че по отношение на FC 2.0 трябва да прилагаме много строги критерии за допълняемостта в областта на технологиите. Ако направим това, мисля, че това ще е една значима крачка напред за Европа. Цитирахте Жан Моне и успяхте да се вместите в рамките на по-малко от минута и 40 секунди. Можете да послужите за пример. Фабио Демаси. Нека и аз ви честитя новата година. Водим тези разисквания в условията на тежка криза в Европейския съюз. Затова нека изтъкна едно принципно положение. Никак не съм изненадан от това, че ЕФСИ в някои области не функционира така, както са очаквали някои колеги. Основният проблем, свързан с недостига на инвестиции, поне така твърдят някои, е недостатъчното поемане на риск в Европейския съюз. Аз не съм на това мнение. Инвестициите са по-високи, отколкото са по-низки, отколкото преди кризата. Ясно е, че в условия на съкръщаване на разходите по държавните бюджети няма и голяма готовност за инвестиции. Затова трябва да помислим за това как да насърчим публичните инвестиции. Не е изненадващо, освен това, че ако частните инвеститори получат подобна гаранция, се стига и до реализирането на проекти, които не са действително с допълващ характер, които биха могли да бъдат реализирани без предоставеното финансиране. Не е очудващо, че инвеститорите се възползват от една такава възможност. Има проекти, основаващи се на публично-частно партньорство за изграждането на автомагистрали в Германия, например. Германската сметна палата не веднъж е констатирала, че подобни проекти от части излизат по-скъпи за дънакоплаците, тъй като трябва да се финансира и възвръщаемостта за частните инвеститори. Затова мисля, че трябва да помислим за това дали не бива публичните инвестиции да не бъдат вземани предвид при изчисляването на дефицита. Все пак те дават възможности за бъдещите поколения. Обсъждаме подобни, подобна възможност за инвестициите във въоръжаването, например. Защо да не я обсъдим и за публичните инвестиции? Благодаря. Отгое, а вие сте там. Чудесно, заповядайте. Тук съм наистина. Честита нова година на всички. Ще бъда кратка. Исках да се спра най-вече на социалното предприемачество и кооперативните банки. Нямаме достатъчно информация за въздействието в това отношение. И Европейската инвестиционна банка не ни дава никакви данни а би трябвало всеки да може да има достъп до фонда, включително и обикновения гражданин. Да, много е важно да се помага на малките и средни предприятия, но виждаме, че в страни като Ирландия хората изобщо не знаят как да кандидатстват. Да не говорим за различните бюрократични нива. Не знам доколко ефективно работи този фонд. Същевременно се казва, че за кооперативите са похарчени 215 милиона, но аз не виждам никакви доказателства за това. Би трябвало наистина да се има предвид, че инвестициите са чудесно нещо, но от тях трябва да има полза. Ние не работим за социалната економика на Европа и всъщност отново предлагаме пари, но не на тези, които наистина имат нужда от тях. Необходима е много точна оценка, да се види какво е въздействието, да има достатъчно прозрачност и информация. Настоявахме за това от самото начало и, за съжаление, все още не разполагаме с такива данни. Ще повторя, хората дори не знаят за съществуването на този фонд. Те не знаят как да кандидатстват. Необходимо е и упростяване на бюрокрацията. Все го казваме, но е крайно време думите да се превърнат в дела и да бъдем реалисти. Благодаря ви. От името на зелените Докладчик Сянка за Екон, заповядайте. Благодаря, аз също искам да честитя новата година на всички и най-вече на комисията. Надявам се комисията да увеличи доверието към себе си, защото единственото, което чуваме от комисията за ЕФСИ, ЕФСИ много хубаво работи и не трябва да спира. Това не е сериозна оценка. Ако разгледате истинските оценки, ще видите, че има много критики. От самото начало подкрепяхме ЕФСИ, тъй като инвестициите са много важни за економиката ни, но те трябва да се правят правилно, прозрачно. Всички тези аспекти всъщност подлежат на остра критика от външните оценители, както и от независимите оценители и Сметната палата – ако не се отнесем сериозно към отправените критики, си правим лоша услуга, защото бихме искали инвестициите да продължат, но да се правят както трябва. И изпълнението на проектите също да бъде каквото трябва, допълняемостта да бъде каквато трябва. Ето това трябва да се постигне – Удържаването на ЕФСИ само по себе си с нищо няма да помогне. Не е достатъчно комисията да казва, това е план на Юнкер, каквото и да става, той ще успее. Не може така. Трябва да се има предвид насочеността на инвестициите, защото виждаме, че се инвестира много, например в транспорта, но се инвестира в твърди горива. Това е абсолютно погрешно. След това погледнете баланса. Големия дял отива в Обединеното кралство, Франция и Германия. Нима там са нужни най-големите инвестиции. На трето място, разкриването на работни места трябва да бъде нещо постоянно, защото вътрешния ни анализ показва, че постоянните разкрити работни места са едва 7000. Трябва да се работи далеч по-добре и таблицата с показатели да бъде достатъчно прозрачна, да се знае какво се случва. Не се ли направят тези промени, не е достатъчно да се казва, нека продължи използването на фонда. Трябват ни добри инвестиционни политики. Трябва да се смени курса. Благодаря, не виждам господин Марагал от зелените в комисията по бюджети. За това се обръщам към вас, тъй като сте от зелените. А за съжаление, не мога изобщо да заместя господин Марагал, който в момента е в Испания. В такъв случай преминаваме към СПД. Заповядайте. E Няма микрофон. Аз имам силен глас, не ми трябва микрофон. Европейския съюз би трябвало най-сетне да разбере, че нищо не могат да постигнат чиновниците с високи заплати. Не те разкриват работните места. Правителствата също не го правят. Бизнеса го прави. Аз си мислех, че комунистическата източна Европа го доказа, с своя провалил се експеримент. Правителствената подкрепа за проектите може единствено да насърчи пенсионни фондове да инвестират в такива съмнителни схеми. Какво става обаче, когато тези схеми фалират? Какво става с самите пенсионни фондове? Това, според мен, е опит за измама. Много се радвам, че Великобритания излиза от Европейския съюз, за да нямаме такъв проблем в бъдеще. Um, Благодаря ви. Не виждам някой друг от СПД от бюджет и следователно от името на НС искате ли да се изкажете? Не. Той е съгласен с мен се чува от залата. В такъв случай спонтанните изказвания. Господин Рубик. Благодаря, господин председател. Честита нова година. За пореден път ще кажа, че без производство, без услуги не може да има и потребление. Ако искаме да заложим на социалния подход, ще трябва да работим и за насърчаване на производството, както и на предоставянето на услуги. За целта трябва да инвестираме. Не можем обаче да бъдем сигурни, че инвестираните от нас средства ще доведат до постигането на успех и до повторни инвестиции. Това означава, че трябва да проявим известна готовност за поемане на риск трябва да помислим какво да предприемем по отношение на малките и средни предприятия. Как можем да преосмислим позицията си на световния пазар. Предприятията също трябва да поемат своята част от отговорността, да инвестират в износ. А що се отнася до финансирането на национално равнище, е много ограничен размерът на средствата от постъпления от данъци. Затова трябва да използваме средствата от бюджета на Европейския съюз. Мога да ви дам за пример разпределянето на чистоти от радиочастотния спектр. Приходите от това разпределяне са в размер от милиарди. Би трябвало държавите членки да предоставят тези средства под формата на собствен капитал на Европейската инвестиционна банка. Така ще може да има финансиране при ниски лихвени проценти. А приходите по схемата за търговия с емисии също могат да бъдат използвани по този начин. Могат да бъдат предоставени на ЕФСИ. От тях също ще проистече значителен мултиплициращ ефект. Мисля, че в областта на политиката за развитие това ще е една значима крачка напред. Проектите за инвестиции могат да се реализират в развиващи се държави. Гаранциите за предприятията могат да бъдат финансирани по фондовете, за които говорих. Това ще бъде от полза и за двете страни. Благодаря, госпожа Берес. Благодаря, скъпи колеги. Първата обмяна на мнение по двете, между двете комисии е много удачна и ви поздравявам за тази идея. Искам просто да сме сигурни как точно се позиционираме в преговорите с съвета, защото ние имахме две-три много ясни цели в предходния етап – е, парламента излезе с ясна позиция спрямо съвета, но е, съвета вече много лавира и по отношение на позицията на комисията е, за наша радост, там се застъпват много от нашите позиции за ЕФСИ, но съвета не пожела да ги чуе. Надявам се от това, което казаха две, двамата са докладчици, че този път те ще ни послушат. Очертаха бяха, очертани бяха няколко елемента, няма да ги повтарям. За екологичния преход това е приоритет. Редно е да започнем отново с тази идея, която не бе приета. Идеята беше да има конкретни квоти. Също допълняемостта, подкрепата за малките и средни предприятия и има още нещо върху които, т.е. две неща върху които искам да сложа акцент които според мен биха били интересни моменти за очертаване на позицията на парламента. Първо, ние като начало е, не сме 100% убедени, че управлението на тези е, фондове трябва да се извършва непременно от Европейската е, инвестиционна банка. Комисията смяташе, че така е най-лесно да се посредничи. Но също така се говореше, че така ще се управлява по-добре и Европейската инвестиционна банка за по-модерни инвестиции но мисля, че има още какво да се постигне в това отношение. И ако ние в парламента не настоиме във втория етап да е достатъчно ясно какво прави Е и Б и не я задължим да поема повече риск, може би няма да постигнем и целите. После, втория въпрос е социалните инвестиции. Знам, че това не е в е, центъра на мислите, когато се говори по принцип за инвестиции, но колегите от групата на зелените споменаха това. Извършена бе определена работа, по, включително и от бившия комисар по социални въпроси, за насърчаване на инвестициите в социална дейност и мисля, че ние като парламент трябва също да застанем за тази идея. Председателят благодаря. Няма други заявки за изказване по процедурата на спонтанни изказвания. Ако някой иска, сега е момента. Сега мога да дам думата на представителя на комисията, господин Джорджо Керан Козуни. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички уважаеми депутати за интересната дискусия и за възможността комисията да вземе думата по време на първото ви среща. Както мнозина от депутатите в тази зала казаха, изпълнението на ЕФСИ – се отчита като много успешно за нас. Е, предоставени бяха доста статистически данни, няма да ги повтарям. Е, в е, момента се коментира необходимостта за увеличаване на средствата на базата на настоящето правно основание. Комисията е напълно наясно с критиките, които бяха отправени, а също и с недостатъчно ефективното изпълнение на моменти на фонда за стратегически инвестиции. Нееднократно се спомена въпроса за допълняемостта. Много трудна е тази тематика. От една страна, в новото си предложение ние е, излизаме с малко по-строги разпоредби, така както се искаше и от парламента и от други за заинтересовани е, страни, за да се преодолеят е, бели места на пазара или неефективни инвестиции. Също искам, излизаме с повече дефиниции и примери но същевременно, като отчитаме и бележките, които бяха направени днес, предлагаме да не се включват инвестициите в магистрали, защото това лесно може да се поеме като инициатива и от пазара. Но допълняемостта не може да бъде налагана с твърди критерии и разпоредби. Много по-важно е да има прозрачност. В такъв смисъл има два важни момента. Първо, необходимостта комисията да излезе с предложение за увеличаване на прозрачността, т.е. да има подробни обяснения защо се счита, че евентуална инвестиция има нужда да се възползва от европейските средства и второ да се е, дадат е, за налично ползване и консултация критериите. Така ще се подобри и идеята, е, и допълняемостта. Също така трябва да се търси и баланс в регионално и географско отношение на ЕФСИ и в ключово, ключова роля тук трябва да се яви Европейския консултативен център за инвестиционни въпроси. За да има много повече присъствие на местно ниво, да има повече възможност за консултации, за е, засилване на взаимоотношенията между Е и Б, Европейската банка за инвестиции и е, предлагащите проекти. Правилно казахте, че тук не става дума за спринт, бягане на късо разстояние, а маратон. Затова е необходимо да има и добра подготовка и удачни подходящи консултации и съвети. В страните, които се възползват от кохезионните фондове, предлагаме по-гъвкави критерии за допустимост – примерно, е, да се разрешава и строеж на магистрали там, но също и да има повече акцент върху индустриални инвестиции. Да не забравяме също и е, колко е важно да има по-лесна връзка с структурните фондове, което трябва да се реши не само по ЕФСИ, но и с отделното предложение, така наречено Омнибус. Искам също да подчертая, че има и други чисто количествени аспекти, които трябва да бъдат отразени и разчитаме в това отношение много на парламента. Както каза госпожа Берес, в предходната дискусия бе използвана широко за нашето предложение, но е много силно, е, много, изключително важно е да подсилиме идеята за борба с избягване на данъчното облагане е, в е, работата по ЕФСИ. Искам да благодаря и на двамата докладчици, господин Фернандес, който описа много добре положението, и на господин Бълман, който е, с когото напълно споделя мнението, че преговорите трябва да приключат преди е, лятната почивка, по възможност по време на Малтийското председателство, за да можем да дадем сигурност на инвеститорите и работата по ЕФСИ да продължи веднага след прекъсването за лятната вакан... вакансия. Благодаря на господин Киран Касони. И сега Давам думата, за да завършат на нашите докладчици, евентуално да отговорят и на някои от въпросите, повдигнати от е, депутатите. Заповядайте. Господин Булман, благодаря. Господин съпредседател, ще обобщя изказванията на колегите. Благодаря им за участието. Някои колеги заявиха, че не знаят защо според тях следва да участва държавата. Според тях, ако се допусне държавно финансиране, нещата само ще се влушат. Вече от години насам водим това принципно разискване в нашата парламентарна комисия. Не твърдя, че няма смисъл от подобни дискусии. Не твърдя, че подобни дискусии не са важни, но като се има предвид високият процент на безработица в редица държави членки на Европейския съюз, като се има предвид, че има пропуски по отношение на новаторството и модернизирането на публичната администрация, трябва да проявим прагматизъм. Най-късно след 1700 76-та година, след публикуването на прекрасното произведение на Адам Смит The Wealth of Nations, Знаем, че Адам Смит се е борил срещу недемократичните държавни структури, но едновременно с това е установил, че държавата може да играе значима роля при модернизирането на економиката. Той е призовавал за загърбването на държавните структури в зората на демокрацията, на бюрократичните държавни структури, но е залагал и на държавата. Затова нека проявим демократичност. Възможно е инициативите на държавно ниво, както и инициативите на ниво частен сектор да бъдат обвързани една с друга. Към това може да се подходи изключително интелигентно и изключително глупаво. Възможно е да подходим изключително глупаво, финансирайки изграждането на автомагистрали в държави с висок излишък по експортното си салдо. Възможно е също така държави, които разполагат с огромни ресурси под формата на слънчева и вятърна енергия да заплащат огромни суми за вноса на нефт. Затова призовавам да подходим интелигентно, интелигентно да комбинираме публичното и частното финансиране. Немалко колеги призоваха именно за такъв подход в изказванията си. Изтъкнаха обаче, че има и редица проблеми. Има редица проблеми, свързани с изпълнението, защото не подбираме достатъчно добре проектите. Не залагаме достатъчна степен на новаторски проекти, проекти насърчаващи производителността. Някои колеги заявиха, че не се отдава достатъчно значение на технологиите при подбора на проекти. Други пък заявиха, че трябва да се подобри системата на управление по фонда. Мисля, че всичко това са фактори, които трябва да бъдат взети предвид в доклада ни за оценка. Трябва да вземем предвид и опита, който натрупахме по FC1. Той трябва да е в основата на разработването на FC2, така че да разработим колкото се може по-ефикасен режим за висококачествени инвестиции и да се вместим и в рамките на предвидения срок. Надявам се, че ще ме подкрепите, радвам се, че ще работим заедно. Благодаря на господин Булман, докладчикът от Комисията по бюджети, господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Парламентът винаги е бил единен и ще продължи да бъде единен, тъй като ние имаме едни и същи цели. Изказванията го показаха. При FC1 ние успяхме, например, да намалим с 1 милиард разходите по Хоризонт 2020. Също така ние подобрихме доста самия текст. Водихме се най-вече от нуждите на възможно най-доброто управление. В регламента поставихме акцент на териториалното сближаване, разкриването на работни места. Но разбира се, този фонд изисква и действие. Би трябвало самите региони да поемат инициативата. Мога да дам пример с Енергийния съюз. Ние имаме нужда от него, говорим за него. Държавите членки имат своите отговорности. Но парламентът беше този, който каза, че и страните съседки трябва да използват инициативата, а самите държави членки като че ли не се сещат да работят помежду си да създават междудържавни платформи за една толкова важна цел за Европейския съюз, особено при днешната геополитическа реалност. Разбира се, нашата основна задача беше да видим как се прилага фонда, но трябва да мислим и за бъдещето. Според мен, социалната сфера, селското стопанство, риболовът вече са обхванати от регламента. Те са в духа на FC2. Може би трябва да се каже по-ясно, съгласен съм с това, но би могло да се мисли за социални платформи и като се прилага действащия регламент. Струва ми се, че трябва да се постави ударението върху една друга цел. Би трябвало платформите да се разглеждат като възможно най-доброто средство за съвместно изпълнение на проекти финансирани както от този фонд, така и от европейските фондове, като структурните фондове. Ние имаме нужда от енергията на тези фондове. И разбира се, така ще има по-добра координация, по-добро взаимодействие. Тези инструменти са на наше разположение и трябва да се опозотворяват. Имам едно друго притеснение обаче. Ние сме запознати с одобрените проекти, като при тях има и кауза за конфиденциалност. Ние обаче не познаваме проектите, които не са влезли в системата. Например, ЕИБ може да каже на инвеститора, твоя проект е много малък, няма да влезе в системата. Затова ми се струва, че е добре да разгледаме и проектите, които не успяват да влязат в системата. От наша страна в парламента, като имам предвид и личната работа на господин Булман, ще кажа, че ще направим абсолютно всичко регламента да се приеме възможно най-скоро под малтийско председателство. Надявам се и останалите институции да проявят същата амбиция. Ние вече сме доказали, че желаем да работим бързо и сме готови да работим с всички, да разчитаме на приноса на всички политически групи тъй като инвестициите, по-добрата конкурентоспособност, заедостта, териториалното сближаване, това са нашите общи цели. Разбира се, че Европа има нужда от инвестиции. Разбира се, че пазарът не винаги може да реши всички проблеми. Следователно имаме нужда от този фонд – Имаме нужда от повече работни места и по-добра конкурентоспособност. Нямам съмнение, че заедно ще стигнем до един по-добър регламент. Разбира се, би трябвало, когато регламентът се приеме, да имаме предвид, че възниква проблема с неговото правилно тълкуване и изпълнение. Много ви благодаря. Напълно съм съгласен с последното казано от господин Фернандес. Виждаме, че принципно между нас има съгласие и ангажимент да се работи с всички и възможно най-бързо. Разбира се, това не означава компромис с качеството. Ще имаме доклада за изпълнението, втория доклад. Нека кажа какъв е графикът. Ние, разбира се, бихме могли и да го сгъстим. Ще видим какво може да се направи. Разбира се, ако нашия график съответства и на графика на Малтийското председателство, това ще е чудесно. И както каза Хосе Мануел Фернандес, много са важни добрите законодателни текстове, но също така и инструментите за управление. Ние винаги можем да увеличаваме своя капацитет и да търсим още по-доброто сцепление между ЕФСИ и останалите европейски фондове, да мислим за допълняемостта, и за инвестициите, които не се случват заради пропуските на пазара. Според мен този вид законодателна работа ще ни даде възможност наистина да направим подобрения по проект, който така или иначе се изпълнява добре. Данни, датите, изслушване на 20 януари, доклад за изпълнение 21 януари, 25 януари, проекто доклад 13 февруари в Страсбург, срок за изменения 28 февруари, законодателен доклад 15 март. Тук ми се струва, че можем да ускорим с една седмица. Размяна на мнения по измененията 3 април. Краен срок за изменения 10 април. Гласуване в комисия 15 май. Започване на триалог 17 май. Това е планът. Надявам се да приключим преди лятната вакансия и текста да бъде прият. Обръщам се към нашия съпредседател. Накратко бих искал единствено да добавя, че при EFSI не говорим за спринт, по-скоро за маратон. Но с тази оговорка все пак ще призова всички да проявят интелигентност и критичност. В крайна сметка този график е наистина графика на един маратон. Необходимо е време. А междувременно политическия пейзаж в Европа се променя и не може да се каже, че е особено дружелюбен. Нека бъдем критични. Благодаря ви. С това ми се струва, че можем да приключим и своето заседание. Следващото съвместно заседание по тази тема е предвидено за 23 януари 4 часа след обед. Много ви благодаря. Закривам заседанието.